Добър ден, колеги. Извинявам се, че закъсняхме. Обикновено не закъснявам. Добър ден, Биргит. Извинявам се на докладчика, който е дошъл на време. Започваме с единния формат за визи. На 29 ноември имаше заседание от тристранен тип за еднообразния формат за визи. Госпожа Кауфман ще ни каже какво се случва. Заповядайте. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Има фалшификати. Експертната група предложи промени пред, извинете, за формата на визите, за да се избегнат тези фалшифицирани визи. Бе направено едно предложение през юли, за да може на визите да се е, даде една технология, която да предотвратява измами. След това бе прият този формат. Гласува се на 30 май начало на триалога. Първото заседание, тристранен тип, беше през ноември миналата година. Заседанието бе конструктивно. Обсъдиха се два въпроса, които трябва да бъдат доизяснени. Първият и най-важният е дали Ирландия ще продължи да очаква в групата, която обсъжда стикера за визата. Има различни правни позиции, обаче все още – парламентът е нещо като посредник. Важно е да подчертаем, че всички институции искат Ирландия да остане част от работната група по този регламент. На второ място преходния период за старите стикери. В зависимост от отделните институции има различни становища. Обедена съм обаче, че при Малтийското председателство ще бъде намерено решение, за да може да бъдат разрешени тези два въпроса, които все още са висящи. Мисля, че бях кратка и се надявам тази тема да бъде изчерпана по време на Малтийското председателство. Благодаря. Един колега иска да се изкаже. Жерар Дюпре. По този въпрос ли, Жерар? Мерси, президент. Благодаря. Както каза докладчикът, става дума за досия, което е важно, тъй като цели да се противопостави на фалшификатите при издаването на визи. За съжаление, това е широко разпространено явление напоследък и е важно да се постигне споразумение по това досие. Искам да поздравя докладчика за положения труд по това досие и по съвместната ни работа и доброто сътрудничество с докладчиците в Сянка. Искам да пожелая успех на това досие, което тя взе при сърце и което, по което работи много интелигентно и с желание. Чудесно, бяхме похвалени от Алде. Благодаря на колегата за работата. Следващото заседание на триалога ще бъде през след няколко седмици. Така поне пише тук. Надявам се да има напредък при Малтийското председателство. Благодаря. Um, okay, colleagues, now... И така, колеги, стигаме до точки от 10, 10 до 20, освобода... освобождаване от отговорност – за 2015 година. Докладчик е господин Ежек. Извинете. Жерар, ти ще замениш господин Езек. Извинявай, току-що го научих, много се извинявам. Не много професионално започвам, извинявам се. Жерар, ако искаш да вземеш думата, знам, че ще се справиш отлично, както винаги. Благодаря, господин председател. Аз не говоря в лично качество, а като заместник на колегата Питър Яжек и като човек, който се справя с пожарна ситуация в Алде. Най-напред ще прочета това, което е написал господин Яжек, който работи по тези въпроси. Той иска да изрази своето удовлетворение до намаляването на грешките при изпълнението на бюджета за 2015 година, в частност предвид предизвикателствата, пред които беше изправен Съюза през последните години. Той посочва ефективното мобилизиране на нужните ресурси, за да се реагира на миграционната криза в Европа. Господин Ежек иска да насърчи Генерална дирекция ОМ да предвижди по-специфични мерки за осигуряване на средства за приемане и презаселване, тъй като това не е достатъчно и според докладчика е необходимо да се направи по-добра оценка на използването на средствата. Що се отнася до агенциите, освобождаването от отговорност по изпълнението на бюджета. Имаше непредвидени обстоятелства през 2015 година, но като цяло според докладчика имаше добро управление на ресурсите, които бяха ефикасно изразходвани. Той изисква от Frontex, въпреки това, да подобри управлението на бюджета си. Сметната палата е излязла с становище за фронтекса относно а, средства в размер на 1,7 милиарда а, в а, специфични случаи на използване на кораби и амортизацията им е довело до възстановяване на недостатъчна сума средства, които са били е, неправилно изразходвани в този смисъл. Господин Ежек е, посочва, е, че СЕПОЛ и Европол, така както са били предварително предвидени бюджетите им, са могли да економизират над 10 милиона евро. В заключение, докладчикът чита, че сме изправени пред недостатъчно на кредити за плащания в бюджета на Европейския съюз и непрекъснато нарастват натрупаните неразплатени сметки. Докладчикът чита, че е важно за бюджетното планиране в сферата на правосъдието и вътрешните работи комисията да предвиди повече средства. Господин Яжек приветства внесените изменения от другите политически групи, които ще бъдат разгледани на заседание на докладчиците в Сянка следващата седмица. Благодаря, Жерард. Краен срок за изменения 19 януари 17 часа. Ще гласуваме в комисията на 9 февруари. Преди да изчерпим тази точка, има ли колеги, които да имат въпроси по тези 11 становища? Чува се някакъв шум, който не идва от депутатите. Sorry, Или само аз го чувам? Um, въпрос ли имате по становищата? Would you like to take the floor on us? Сега ли искате да се изкажете? Не е въпрос. Исках съвсем накратко да се изкажа. Може ли? Заповядайте. Благодаря. Благодаря на докладчика Ежик както и на колегата, който го замести, за това, че представи идеите на докладчика. Благодаря за работата, пак казвам, върви се в правилната посока. Знаем, че процедурата за освобождаване от отговорност е много важна, защото представлява една възможност да видим как се изпълнява, изпълнява бюджета на агенциите. Колегата преди мен каза, а ние го знаем, че агенциите последните години бяха изправени пред много сложна ситуация. Тази ситуация възникна бързо, имам предвид е, проблемите с сигурността, миграционния натиск, който се увеличава и основните права. Смятам, че трябва да се признае, че агенциите бяха на предната фронтова линия и показаха, че могат да се адаптират и да се справят с много сложни ситуации в Европа. Както каза и Сметната палата, има различна степен на изпълнение на задачите и на изпълнение на бюджета от отделните агенции – мисля, че ще имаме възможност да говорим по тази тема, както направи преди малко колегата. Ще го направим с изменения и посредством срещите на докладчици в Сянка. Още веднъж искам да кажа на комисията, че ще работим активно и ще работим конструктивно. Винаги сме работили така в комисията Либе. Благодаря на докладчика и отново казвам, че ще работя активно по темата заедно с другите колеги. Благодаря, Катрина. Да, не казах, че ти си докладчик сянка на социалистите. Много ти благодаря. Сега другите докладчици в сянка, господин Бони, Спинели и Маковей. И тримата колеги. Започвам с господин Бони. Благодаря. Говоря от името на Томаш Деховски, който е нашия докладчик Сянка от НП. Благодаря господин Ежек за отличната работа. И на господин Дюпре също благодаря за представенето днес. Становищата са важни, съсредоточили са се върху основни въпроси, свързани с някои от агенциите. Благодаря на Сметната палата за цялостния и изчерпателен доклад. Всички агенции са изключително важни за нас, особено днес, когато играят важна роля в кризата с миграцията. Затова увеличаваме бюджета им и увеличаваме щатното им разписание. Но, разбира се, ще контролираме дали се разходва разумно и с добавена стойност за Съюза. Мисля, че проекта на господин Ежик ясно показва това. Нека засегна някои моменти, които са важни за НП. ЕАЗО. Агенцията трябва да спазва финансовия регламент и да подобри сроковете за изплащане на сумите. Има забавяне е, при плащанията и този е, това забавяне на плащанията се увеличило в сравнение с предишната година. След това Европейския надзорник за данните. Знаете, че имахме желание да променим директивата за ПНР, но както и директивата, която в момента се разработва – Frontex. Трябва да има споразумение между Полша и Frontex за щаб-квартирата на Frontex. Агенцията трябва да гарантира прозрачност за условията, при които работи тя и служителите й, за да може да играе ролята си миграционната криза. СЕПОЛ и Европол може би ще се слеят, а това ни притнява. Тези агенции имат различни задачи и отговорности. Затова, според нас, те трябва да не се сливат. Необходимо обаче сътрудничество помежду им. И накрая последната агенция. Тя се справи добре. Трябва да се съсредоточи върху превенция, да се строчи върху новите си задачи. Сега имаме триалог и да намерим решение а, точно по този въпрос. Благодаря, господин Бони. Госпожа Спинели от името на ГУЕ. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на колегата Ежек за представянето. Извинявам се, че дойдох с закъснение. Това, което ми се стори интересно е доклада на Сметната палата за разходите на Съюза и по-специално главите, които са свързани с интегрирането на ромите, външната политика, свързана с миграцията – Искам да предложа някои от идеите на Сметната палата в своите изменения и по-специално раздробеността на финансираните проекти, липсата на индикатори за качество, а не само за количество, които да показват резултатите от различните проекти и по-конкретно що се отнася до невключването на НПО в проекти за борба с расизма срещу ромите. Много интересни неща е написала Сметната палата по този въпрос. Съгласна съм с Сметната палата, която казва, че що се отнася до разходите за външната политика, свързани с миграция, Европейските проекти съдържат почти винаги клаузи за защитата на основните права. И не винаги обаче тези права се спазват при изпълнението на проектите. Това казва Сметната палата, това не е мой коментар. Това се отнася особено за проекта Сахара Мед, където се говори за управляване на нередовната миграция и спиране на мигранти в Средиземноморието. Благодаря. Благодаря ти, Барбара. И накрая за ЕКАРЕ, госпожа Маковей. Mulțumesc. Câteva observații legate Искам да кажа няколко неща относно тези агенции. Особено тези, които са свързани с сферата на дейност на нашата парламентарна комисия. Относно декларирането на интереси на първо място, те трябва да направят така, че да примахнат или да ограничат максимално този конфликт на интереси ръководството на агенциите, на управителните им съвети трябва да подпишат декларации за липса на конфликт на интереси. Всеко директор трябва да подпише такава декларация, ангажирайки се, че няма конфликт на интереси. Мисля, че а, е абсурдно това. Някой друг трябва да преценява дали даден директор е в конфликт на интереси или не. Необходимо е да има декларации за това какви са техните интереси, в какво членуват, иначе няма как да се знае. Освен това, има декларации за финансовите интереси. Директорите трябва да ги попълнят и някой друг трябва да провери а, дали съществува или не конфликт на интереси. Но те намериха формула, съгласно която тези хора си правят нещо като самоконтрол, т.е. липса обективност за това дали има или не конфликт на интереси за всички тези агенции. Относно СЕПОЛ, това е агенция, която е получила 2 милиона и 500 хиляди евро за борба срещу тероризма и за консолидиране на възможностите за обучение в Близкия изток и Централна Африка. Но няма никакви доказателства какво точно се е случило с тези средства. Къде са отишли тези пари? Дали този проект действително е допринесъл за борба срещу тероризма в Европейския съюз. Това съвсем не е ясно. Същото се отнася а, и за служителите, а, които са обс... а, обучени. 3000 такива трябва да са обучени, но няма никакви доказателства за това. Добре е да има обучение, но ние трябва да имаме оценка какъв е бил ефекта, какви са резултатите от това обучение. Такова липсва. Читам, че всички агенции трябва на своите вебсайтове да трябва да публикуват докладите на Сметната палата за тях. ако някой отиде на сайта на агенцията, трябва да може да види какъв е доклада на Сметната палата за тази агенция. когато обсъждаме въпроси за тези агенции, липсват представители на тези агенции. Винаги местата им са празни, дали не ги интересува освобождаването от отговорност по изпълнението на бюджета им или не. Това ми се струва не съвсем нормално. Благодаря. Благодаря, госпожо Маковей. Не мисля, че има представители. Има един представител на агенция, може би, или няма. Има един. Искам да проверя коя агенция присъства. Има една агенция, да. Но мисля, че ясно изказахте становището си. Не искам да бъдем неточни. Благодаря, колега, че сте тук. Благодаря. Еолиза е тази, която искате да бъде освободена от отговорност. Мисля, че ясно изразихте становището си. Благодарим на Еолиза за това, че са тук. Господин Ежек изготви доклада и вие чудесно го заместихте, Жерар. Искате ли да коментирате? Monsieur le Président, euh, j'adorerais répondre euh, аз с удоволствие бих отговорил на поставените въпроси, но считам, че не би трябвало да го правя. Аз ще представя съвсем точно на моя колега Язек всички тези бележки и той е на разположение на докладчиците в Сянка да бъдат обсъдени всички предложени изменения към неговия доклад. Благодаря, Жерар. Благодаря, че замести колегата. Благодаря. Крайният срок за изменение 11 е януари, 5 часа след обяд, 9 февруари гласуване. Благодаря ви отново на докладчиците Сянки, благодаря на колегите, че се изказаха по тази важна тема. 21 точка. Проекто становище споразумение между Европейски съюз и Лихтенштайн за допълнителните правила, свързани с инструмента за финансова подкрепа за външните граници и визи, като част от Фонда за вътрешна сигурност за периода 2014-2020. Валденхаузер Вайденхаузер, извинете, е нашия докладчик. Не съм сигурен дали някой ще го замести. Какво ще правим? Може би да подминем тази точка, като няма кой да го замести. Добре. Крайният срок за изменения е 18 януари. Извинявайте, трябваше да проверя, но не съм. Дали ще присъства колегата? Продължаваме с 22 точка. Кратка пауза, за да видим дали не може направо да преминем към точка 22. За тази цел трябва да имаме присъстващи, които в момента отсъстват. Saying... Така както казвах, Колегите сметнаха, че трябва да присъстват някои други колеги за този щит за защита на личните данни. Става дума за обсъждане на проекто резолюция. Нека да кажа няколко неща, преди да дам думата на другите колеги, за да започне дебата. Силно си спомняте, че след приемането на а, решението за адекватност от страна на Европейската комисия за този щит, координаторите на Либе решиха на 4-11 юли да се излезе с резолюция. Проекто резолюцията е резултат от работата на различни политически групи, които помогнаха на председателя Документът е един балансиран текст, който отразява различните идеи на отделните групи. Той взема предвид и становищата на работната група по член 29 и резолюцията на Европейския парламент от 26 май на, за трансатлантически обмен на данни. Тази е, резолюция установява, че има подобрение в е, крайния текст е, за този щит, особено в сравнение с е, така наречения Safe Harbor и казва, че този щит ще помогне за обмена на данни е, между Европейския съюз и САЩ, особено що се отнася до МСП и бизнеси в Съюза. Освен това, отбелязваме различните тълкования от страна на американската администрация и по-специално, що се отнася до обработката на лични данни от агенции за сигурност, както и независимостта на омбудсмана. Проекто резолюцията също така посочва някои тревоги, които са свързани с неясноти или нерешени проблеми, свързани с търговските аспекти на този щит, както и елементите, свързани с правоприлагащата дейност и дейността за опазване на националната сигурност. Всичко това е свързано и с работна група член 29, която се занимава с този щит. Призоваваме Европейската комисия да направи един задълбочен преглед на всички слабости, които се идентифицират като, участва напълно, като участват напълно органите защита на данните в Европейския съюз, да се направи оценка на всички документи и да се стигне до надлежна оценка. Призоваваме също органите защита на данните да направят така, че да извършват надзорните си функции. Това са основните елементи от проекто резолюцията, колеги. И сега а, давам думата на координаторите, след това и на членовете ни за коментари. Бях информиран току-що, колеги, че колегите от комисията още не са дошли, но ще дойдат. Скоро. Ако ми позволите, ще започна дебата, тъй като е четвъртък след обяд и има колеги, които биха искали да тръгнат, защото имат полет и ще пътуват и така иначе когато дойдат колегите от комисията, те ще се присъединят. Започваме дебата с господин Бони. Господин Бони, заповядайте. Готов ли сте? Не ме ли чухте? Yeah. No. Mr. Boni, I think you... Господин Бони, винаги съм подозирал, че някои не ме слушат, но сега вие потвърдихте това мое подозрение. Аз казах, че можем да започнем дебата. Представителите на комисията ще дойдат след малко, но Можем да започнем дебата с онези колеги, които са в залата и давам думата първо на господин Бони. Благодаря, Клод. Но аз не съм готов да говоря, когато е, дойдат представителите на комисията. Не знам кога ще дойдат. това е много важна, ключова инициатива. И искам да споделя своето становище за проекторезолюцията. Трябва да разгледаме два аспекта, според мен. Първо, че имаме нужда от щит за личните данни като функциониращ инструмент в отношенията между Европейския съюз и Съединените щати, те да бъдат много по-ефикасни, открити, прозрачни. Съгласен съм с изразените съмнения и безпокойства, но с някои не съм съгласен. Необходимо е да се промени в някои отношения формулировката. Но можем да обсъдим тези въпроси могат да бъдат представени изменения, можем да ги обсъдим след това. Реалният проблем е каква позиция ще има новата американска администрация към щита за личните данни. Ние започнахме разискванията преди няколко месеца, обсъдихме въпросите на щита. Нашата група обсъди с делегацията на САЩ тези въпроси и ние попитахме какво е мнението им за запазване на решения, свързани с общото споразумение, с щита за личните данни. И те открито отговориха, че не знаят, когато хората, които отговарят за националната сигурност, церил и, и други дават такъв отговор. Затова аз предлагам този проект да се разгледа, да се внесат изменения но трябва да се фокусираме повече върху решаването на някои въпроси а, и разискването им с новата администрация. И да изчакаме да видим какво ще бъде отношението на новата администрация след месец-два. С тази резолюция ние трябва да се адаптираме към новата ситуация – която за сега не е ясна, тъй като новата администрация ще встъпи в длъжност на 20 януари. Благодаря, господин Бони. Интересно е това, което казвате. Е, вие споменахте, че има някои слабости в е, щита за личните данни, както е, е замислен към момента. Има различни мнения между политическите групи, колко са тези пропуски или недостатъци. И това ще се обсъди по време на дебата, но вие казахте и нещо друго, което е също много важно, а именно смяната на администрацията. И искам да разбера какво е мнението на колегите – дали да внесем изменения. Мисля, че през юли ще имаме среща с американската страна и ние ще потърсим мнението на колегите, за да видим по какъв начин да разрешим тази конкретна ситуация. Бригитта и след това госпожа Интвелд. Благодаря. Позволете ми най-напред да се върна към 21 точка. Можем да я направ... разгледаме по-късно, тъй като тя беше обявена за 16 часа. Сега, относно резолюцията защита за личните данни, първият ми въпрос е защо трябва да имаме разискване не по въпрос, който е щекотлив, тъй като в крайна сметка тази резолюция няма да има смисъл, тъй като има решение по щита за личните данни. Той съществува и каквото и да решим, това няма да обезмисли този щит. Аз мога да приема текста на резолюцията, както се предлага. Ние започваме с 6 положителни точки. От първа до 18 точка. Тук се съдържат 6 положителни точки. Колегата Бони е съгласен с това. След това има 4 критични или много критични точки. А и те са много важни, особено когато става дума за съществуващата все още възможност да се събират големи обеми данни. Това е сериозен проблем, който трябва да се разгледа. Освен това, не е заснем въпроса за ефективна правна а, защита, както и някои въпроси свързани а, с независимостта на омбудсмана. Все още има а, някои критики относно ролята на Европейския парламент, която е много малка. Важно е да подчертаем този факт. Аз ще се върна малко по-късно на този въпрос, като имаме предвид какво стана при решението за Сейф Harbor. Останалите точки са фокусирани върху това, как да се направи преглед, призовават се Призовава се комисията да реализира някои е, задачи, например като осигуряване на достъп е, до документи е, и до помещения, както и включването на Европейския парламент в всички стъпки на ежегодния преглед. Важен въпрос, свързан с прегледа, И аз се надявам, че а, няма тук да се натъкнем с същия проблем, както при Сейф Harbor. При Сейф Harbor ние разбрахме на ранен етап, а, че не работим. Ние посочихме съществуващите проблеми и то многократно, но нищо не се случи. Е, това, когато едно а, частно лице се обърне към съда, се предприеха стъпки за промяна в текста. Това не бива да се допуска отново. Нека се надяваме, че този щит за а, личните данни ще действа по-добре, отколкото Safe Harbor, въпреки проблемите, които все още съществуват в това решение. Но ако възникнат проблеми, аз бих искала да помоля всички, които участват в този преглед и в разговорите между Европейския съюз и Съединените щати да погледнат сериозно на тези проблеми и да потърсят реални решения, а не да се крият зад въпроса за обмена на данните, да се намерят решение, вместо да се излага на опасност неприкосновеността на личния живот на нашите граждани. Благодаря, Софи Интвелд. Благодаря. Аз не зная колко пъти вече обсъждаме трансфера на данни, трансатлантическия трансфер на данни в нашата комисия. Надяваме се, че ще имаме едно споразумение, което да е много стабилно, от което ще са удовлетворени всички и ще гарантира плавното прехвърляне на данни. Но Разговорите продължават все още. Относно графика. Този дебат беше предвиден според нашия дневен ред да се разисква в 16.15, затова представителите на комисията не са тук, но те не са още тук и ако те не дойдат скоро време, защото аз трябва да си тръгна, ще поискам писмен отговор. можем да включим въпросите и в резолюцията под формата на изменения. Първо, като оставим на страна предстоящото та смяна на администрацията в САЩ, комисаря Юрова неодавна изрази неудов неудовлетворението си от отговора на САЩ в поделото Ехуби и сканирането на имейли. Аз не знае какво означава това за Европейската комисия, тъй като това ще има ефект върху щета за личните данни. Надявам се да не трябва да извървим същия път, както по Сейф Харба, където имаше проблеми и комисията отказваше да обърне внимание. Би било добре да получим повече информация за новата администрация, ангажиментите, които са поети, в частност замяната на госпожа Новели, така наречения омбудсман, какви гаранции ще имаме, че новият омбудсман ще има необходимата независимост и какво може да се очаква от отмяна на президентския указ 28 от страна на новоизбрания президент Трамп. Това са важни аспекти, които трябва да се изяснят с новата администрация. Искам да разбера също нещо и по въпроса за съобщението на комисията от тази седмица за търговските ни партньори в Южна и Юго-Источна Азия, страни като Япония, Корея и други, във връзка с споразумения сходни с щита за личните данни. Искам да разбера нещо повече по този въпрос. И предпоследния въпрос. Аз видях нещо, но не можах да се запозная в детайли с съобщение на Европейската комисия за прилагането на задължителни корпоративни изисквания при трансфер на данни. Не искам да се изменя фокуса от щита за личните данни към задължителни корпоративни правила. И на последно място това съвсем слабо е свързано с защита за личните данни. Разбрах, че общото споразумение, така нареченото Амбрела споразумение, все още не е нотифицирано. То стои на някои рафт. Бихме ли могли да получим повече информация за състоянието на това досие? Да, аз трябваше да се извлека до сега по полка, трябваше а, да отложа тези две точки. Би било е, добре да имаме предвид, е, че в четвъртък след обед нещата вървят е, много по-бързо. Може би в момента също вървяхме твърде бързо. Но е, сте права, че не беше добре да започваме дебата преди да дойдат представителите на комисията. Те са тук, но те не можаха да чуят въпросите и ще трябва да ги повторим, за което се извинявам. Господин Волкс, и може ли, Софи, да повториш основните въпроси и ще поискам от комисията да отговори след това ще минем към следващия кръг. Аксел първо. Първи ми въпрос е, искаме ли транс, трансатлантически обмен на информация? Отговора на НП е да. Но ние искаме да има ефикасен обмен, национална сигурност, както за всяка държава членка, така и за САЩ, как можем да сме против това, като си имат рисковете и заплахите. Но е необходимо да се намери баланс и това го постигнахме миналата година. Говорихме многократно по тези въпроси. Комисията ни отговори. Многократно беше заявявано, Въпросът беше разрешен и въпросът ми е а, какво правим сега, говоряки за подобна резолюция отново. Винаги може да се говори какъв трябва да е баланса, който е необходим да се постигне. Можем винаги да критикуваме едно или друго нещо. За някои всичко това не стига достатъчно да, далече, за други е недостатъчно. А, също и Решението на съда е друг въпрос, който буди спорове. Ето защо ние намерихме един метод, съгласно който се предвижда преглед, инспекции, които да доведат до усъвършенстване, ако възникне някакъв проблем. Идеята е той да бъде разрешен чрез прилагането на този метод. Затова аз не зная, защо отново говорим за нещо, което е ясно, ако се боим от политическа отговорност, какво тогава правим тук в Европейския парламент. Мисля, че рано или късно ние трябва да применим към обсъждане на въпроси, които не са поставени на вниманието на Съда на Европейския съюз, не са 100% сигурни. Те трябва да се обсъждат, живота продължава. Не можем да очакваме да имаме само солидна правна основа. Мисля, че всеки трябва да поеме и известна отговорност по отношение на собственото си население, на економиката си. И ние трябва да изразим това рано или късно. Трябва да имаме позиция. Това не е краят. Това е, е отправна точка и ние ще продължим да работим и ще разискваме проблемите тогава, когато възникнат. Затова ние няма да гласуваме в подкрепа на тази резолюция, освен ако не бъде постигнат компромис. В противен случай, мисля, че резолюцията е излишна. Ние сме готови да дадем своя принос, но честно казано, ние се нуждаем от една солидна основа, а не тази несигурност и нерешителност. Ние трябва да имаме коража да кажем, че поставяме начало и ще вървим от тук нататък. Ние сме съгласни с щита за личните данни, но не сме съгласни с резолюцията. Надявам се, че ще се намери компромис, иначе не мога, не мога да подкрепя тази резолюция. Thank you very much, Axel. what you... Благодаря, Аксел. Действай по съвест. Това е основно правило в нашата комисия. Биргет, една секунда. Иска ли някой друг колега да се изкаже преди да чуем комисията? Биргит, процедурен въпрос или... Микрофон, микрофон. Okay. Okay, I, I think, I think, I think given that you were... You... Добре. Ти взе думата преди да дойде комисията, така че е, имаш право. Ще помоля останалите колеги да повторят въпросите си за комисията. Съвсем накратко, Биргит, преди да чуем комисията. Благодаря, господин председател. Мога да бъда кратка. Най-напред искам отново да подчертая, че има много положителни аспекти в резолюцията и не разбирам защо не е възможно една или друга политическа група да приеме, че има някои нерешени въпроси и някои безпокойства. На второ място. Не приемам да се твърди, че сме критични само защото това е решение, което се взима между Европейския съюз и САЩ. Не приемам този аргумент, защото това не е вярно и не може да работим на подобна основа в Европейския парламент. Mission. I would like to... Въпросът ми към комисията е Може ли да има по-друг подход в сътрудничеството при преразглеждането на щита за личните данни? По-различен подход на сътрудничество между Комисията и Европейския парламент. Имате ли някакви планове, процедури да действате малко по-различно, ако се оправдаят някои от а, притесненията? възникнат някои вероятни проблеми в рамките на щита за личните данни и то такива, които са от различно естество от тези, които възникнаха при Сейф Harbor. Имате ли някакъв план? Как ще осигурите добро сътрудничество с парламент? Благодаря, Биргит. Предлагам и останалите колеги, които е, искат да кажат нещо преди да дам думата на комисията да вземат думата. Извинявам се отново, че ви дадох думата преди да дойде в комисията. Софи, да повториш въпросите към комисията съвсем накратко. okay. Ще спратя имейл. It's fine, it's fine, it's fine. Добре, добре. Преди да чуем представителя на комисията, опитвах се е, да бъда честен спрямо всички ви и справедлив. Различни мнения бяха изказани за проекто резолюцията, дали да е има или не. Много положителни елементи има в нея. Но за в бъдеще ще се нуждаем от текст, който да изложи позицията на парламента за щита за личните данни. Така че нека да излезем с позиция. Не смятам, че това е загуба на време в това отношение. Измененията, които ще се внесат, трябва да бъдат ясни и да доведат до постигането на баланс. Не смятам, че това е работа на празно. Сега да чуем комисията. И господин Джин Карели. Thank you very much. Uh... Благодаря ви. Дойдох малко по-късничко и ще отговоря на въпросите, които ми предадоха колегите. Извинявам се, ако не мога да бъда точен и ясен. Имаше набор от въпроси, които се отнасяха до бъдещата администрация в САЩ как бъдещата администрация в САЩ гледа на щита за личните данни и какво, по какъв начин тази нова администрация ще се отрази на споразумението. Първо, нека да не забравяме какво означава щит за личните данни. Той се базира на ангажименти поети от САЩ – правно вързващи такива. Те са правно вързващи за САЩ, а не за една или друга администрация. Така че тези ангажименти ще продължат да съществуват и ще трябва да се прилагат правилно. което само по себе си е стимул САЩ да играят по правилата. Ако не бъдат изпълнени ангажиментите, има специфични разпоредби, в които е описан начина по който ние ще трябва да реагираме. Така, например, ще оттеглим някои ползи за САЩ или ще прекратим прилагането на щита за лични данни. Основната структура, основните правила, на които почива щита, се отнасят до предишната, сегашната и бъдещите администрации на САЩ. Е, to be in place. A number... За да може този щит за лични данни да бъде създаден, ще трябва да се положат и запазят основите. Това е послание, което отправихме към тази администрация, както и към членовете на Конгреса и към бъдещата американска администрация така че нашите американски колеги са добре запознати с виждането ни. Ще ви дам пример. Представител на Камерата на представителите изпрати писмо, което беше публично оповестено, писмо до президента Тръмп, в който се описва значението на щита за личните данни и се подчертава, че е необходимо този щит да се прилага, за да се запази PPD-28, както и реформите за надзора. А те са в основата на щита за лични данни. Без тях този щит не може да оцелее. Казвам това, защото Реформите подобриха положението и те са вписани в двустранното ни споразумение. Това със сигурност засилва техния ефект, защото нашите американски колеги разбраха добре, че ако не бъде направена една или друга реформа, това ще се отрази пряко на щита за лични данни. Що се отнася до останалото, не можем да правим спекулации във връзка с политиката на новата администрация. Ние просто изработваме инструмент, който ще ни даде възможност да действаме в случай, че възникне промяна. А относно сътрудничеството с парламента в контекста на годишния преглед, решението в съображение 149 се казва, че по време на междинния годишен преглед Европейската комисия ще изготви доклад с заключения и този доклад ще бъде представен на парламента, но това ще се случи след прегледа. А преди прегледа ще е, поддържаме връзка с вас, ще провеждаме дискусии Така че Европейската комисия вследствие на тези дискусии ще изготви доклада, ще включи вашите виждания. Но нека кажа също така, че ако нещо се случи, ще има мониторинг и няма да изчакваме годишния доклад – за да вземе мерки, ако не са изпълнени поетите ангажименти. Аз не бях в залата, но доколкото разбирам, някой е споменал съобщението, прието от колегиума преди два дни. В това съобщение се споменава евентуалното решение с държави като Япония и Южна Корея. Това съобщение просто се отразява факта, че съвсем наскоро Япония и Южна Корея съвсем наскоро преразгледаха а, законодателството си в областта на личните данни. И в това ново законодателство има елементи, които го доближават до европейското виждане. Важно е да насърчаваме подобно поведение посредством решение за адекватност. Благодаря. Разбира се, оставам на ваше разположение, ако имате и други въпроси, или пък ако не съм отговорил напълно на вече зададените. Колеги, някакви последващи въпроси има ли от ваша страна? Байденхаузер, ти Господин Вайденхаузер. Благодаря ви. Не. Нямам. Някакви последващи въпроси, вследствие на отговора, който чухме от господин Джен Карели. Той спомена, че господа, госпожа Юрова ще присъства тук на 23 януари, а крайният срок за внасяне на изменение е 19. Може би е по-разумно да изместим крайния срок за внасяне на изменение 24 януари. Така че първо да проведем дебата. Ако сте съгласни, нека да а, променим крайния срок за внасяне на изменения. Той ще бъде 24 януари. Съгласни ли сте? Още нещичко, което аз споменах в отговор на чутото от колегите. Кога всъщност ще се проведе следващия преглед? Аз предполагах, че това ще се случи тази година, така ли или не, господин Дженкарели? When would it start? Yeah. So it will take place. Разбира се, Прегледа ще се проведе тази година, но както знаете, е необходимо известно време за американските ни колеги. Да видим кои ще бъдат те. но една година след това означава да трябва да направим прегледа през лятото, така че най-вероятно това ще се случи през септември не през август. До тогава се надяваме да са ясни членовете на новата американска администрация. Да се надяваме също така, че ще натрупаме достатъчно опит по отношение на прилагането на щита, така че през септември след лятото да можем да направим един добър преглед на положението. Софи. Не конкретно по щита, преди да дойде господин Дженкарели, споменах общото споразумение. И сега просто искам да използвам възможността да получа малко по-актуална информация. Аз не съм юрист, но доколкото разбирам, в момента се ратифицира споразумението, но трябвало да се нотифицира, пък нотификацията още не е направена. Това е трябва да направи преди да дойде трябвало е да бъде направено преди да дойде новата администрация на Тръмп или... Имате думата, господин Дженкарели. Да, благодаря ви. За мен е удоволствие да ви дам информация по този въпрос. Вие не сте юрист, но въпросът ви е много правно издържан. Вътрешната процедура за сключване на споразумението приключи и за нас, и за американска страна гласувах както от океана, така и гласуване се проведе в съвет. Друг е обаче въпросът за влизането в сила. Преди да влезе в сила общото споразумение, както много добре знаете, е необходимо американската администрация да направи необходимите назначения, за да сме сигурни, че американските граждани ще могат изцяло да се възползват от ползите на новите, новото законодателство в Америка. Но за това ще трябва да бъдат назначени определени лица. През декември адвоката Линч заяви, че тези назначения ще бъдат направени този месец на съвета ПВР. Предполагам, ще се съгласите, че трябва да направим нещата добре така че преди да влезе в сила споразумението да е ясно положението. We'll Колеги, крайният срок за внасяне на изменение е 24 януари, а сега ще се върна на точка 21. Извинявам се на господин Вайден Холцер. Това е споразумение между Европейския съюз и княжество Лихтенштайн относно правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане на външните граници и визите, като част от фонд вътрешна сигурност. Е, е, Благодаря, председателю. Става дума за Лихтенштайн и участието му във фонда до 2020 година. Лихтенштайн е асоцииран член на Шенгенската зона по това споразумение. Така Лихтенштайн ще получи по-голяма сигурност и визовите процедури ще протичат по-ефикасно. Несъмнено, също така, така ще се засили и сигурността в шенгенската зона, ако Лихтенштайн е част от нея. Лихтенштайн ще заплаща 200 000 евро годишно във фонда и всъщност ние трябва да дадем своето одобрение. Има два параграфа тук. Първият параграф казва, че сме съгласни. Вторият параграф казва, че председателят на парламента е, информира парламента, съвета, комисията в Линкенштайн Тоест тук няма никакви проблеми и смятам, че трябва максимално бързо да го приемем. Благодаря. Благодаря. Крайен срок за изменения 18 януари. Благодаря. Now... Следя времето. Продължаваме към 23-та точка. Беше планирана за 17 часа, но може би сега да я започнем. Uh, Господин Шогор е тук. Имате ли нещо против да започнем сега, тъй като за 15 часа беше планирана тази точка? Става дума за едно проекто становище 21 декември 2016 година. Комисията прие проекто препоръка за решение на съвета, като дава разрешение за начало на преговорите с Турция, за да се постигне споразумение за разширяване на двустранното търговско споразумение, <clears throat> преференциален тип. Имаме собствен доклад по въпроса. Координаторите на Либе на своето задание на 12 декември решиха да се направи установище само на английски, тъй като крайните срокове са много затегнати. Господин Шогор пое това становище. Той ще излезе сега с него. Thank you very much. Благодаря. Бе обсъден вече това развитие на срещата с Турция. Там и двете страни решиха, че трябва да се отворят преговори. Преди това Европейската комисия вече поиска оценка на съществуващият от споразумение за митнически съюз. Доклада на Световната банка от 2016 година посочи следните проблеми. Има някои економически сектори, които са изключени от митническия съюз, като услугите, обществените поръчки, земеделието, енергетиката. Е, също има асиметрии при отношенията ни, които са свързани най-вече с консултациите по Митническия съюз и за сключването също на нови споразумения с трети страни, което е обвързано от общата ни търговска политика. Ни може да сключваме такива споразумения с трети страни, ако и другата страна го е направила. Докладът на Световната банка, както и други доклади, показва, че ползите за двете страни от модернизирането, балансирането и разширяването на митническия съюз е нещо положително. Проектът докладът се е съсредоточил също и върху въпроса за визите. Модернизираното споразумение ще оказва, че въздействие не е само върху пътуването на шофьорите и бизнесмените. Трябва да се включат и услугите и тогава вече предоставянето на услуги и хората, които извършват услуги, ще бъдат облагодетелствени също. Имаме един доклад е, за изпълнението на пътната карта за либерализиране на визите на Турция. 7 от 72-та критерия не са изпълнени. Не смятам, че по политически причини трябва да има отслабване на тези критерии. Сега за правата на човека. Тревожно е положението за правата на човека, особено свободата на изразяване, информация, свободата на сдружаване и свободата на младсинствата. Стоящия правният правен текст на Митническия съюз не се занимава с права на човека и може да се каже, че няма пряка връзка с тях, тъй като те са най-проблемни за Турция. Може обаче да има положително въздействие на митническо споразумение, като например върху правото за адекватно живот, трудовите условия, правото на здравоопазване. Ако имаме засилен митнически съюз, въздействието върху правата на човека ще се увеличи, тъй като ще има по-добро економическо изпълнение. Така Европа ще стане и по-сигурна, тъй като у съседите ни ще цари мир. Искам да подчертая спазването на демокрацията и правата на човека. Те трябва да са част от новото споразумение. Затова ще направя изменение от такъв тип също. Първата дискусия с докладчите Сянка бе много полезна. Очаквам коментари и отлично сътрудничество. Благодаря. И аз благодаря. Много е важен този въпрос. Кой иска да вземе думата? Господин Долтън от ЕКР, който е докладчик. След това госпожа Зипел. Даниел, заповядай. Благодаря. Благодаря на докладчика за работата. Бе много активен, организирахме среща, тя премина отлично. Ние можем да подкрепим всичко, което е записано в този проект е доклад. Текстът е балансиран. За мен той съдържа много търговски аспекти, които би трябвало да бъдат в ръцете на комисията Инта, но пък съм съгласен с текста, затова одобрявам записаното от вас. От гледна точка на Либе, важното е въпроса за безвизовото пътуване – Съюзът трябва да отстоява твърда позиция. Трябва да има либерализиране на визите единствено и само за държави, които изпълняват всички стандарти. В случая с Турция това не е така. Това е записано в проекто доклада. Само 7 от 72-та критерия са изпълнени. Важно е това да се отбележи. Проблема с либерализирането на визите обаче трябва да се разглежда в преговорите за тази цел – между ЕС и Турция, а не когато говорим за търговия и търговско споразумение. Ще направим изменение в този дух, може би. Отвъд това подкрепяме работата на колегата и всичко, което е записано в доклада. Благодаря. Благодаря. Бергит Зипел от името на Кети Пери. Благодаря. Дребни бележки. Благодаря на докладчика за подробностите, които ни даде. Радвам се, че спомена политиката по визите и спазването на правата на човека. Също така той посочва, че идеята на подновяването на Митническия съюз ни връща към една среща на върха от 2015 година. Защо го споменавам? Всички виждаме, че от 2015 до сега настъпиха сериозни промени в Турция. Това не са промени в правилната посока. Този доклад не би трябвало да говорим само за визите. Ставам с впечатление обаче, че относно безвизовото пътуване, а, това не е приоритет за турското правителство, особено президента. Той се оплаква, разбира се, че няма безвъзово пътуване, но за него това не е толкова важно. Отвъд всички подробности по Митническия съюз, един стратегически въпрос, според мен, е дали да прибързваме и да ускорим процедурата тук, да дадем економически ползи на правителство, което не спазва основните права и създава една ситуация, в която собствените му граждани мислят да напуснат страната заради положението в нея. Политическа стратегия да се върне Турция в по-правилния път би била да не бързаме с това досие, малко повече време да отделим. Това е много по, от много по-голям интерес за турското правителство, отколкото безвизовите, безвизовото пътуване. Ако няма други желащи да се изкажат, ще се върна към господин Шогор. Това е становище, но е много деликатна темата. Господин Шогор, не знам дали искате да отговорите. Не трябва, но ако искате. Let's go ahead. Thank you. Благодаря. Обсъдихме на първата среща само едно изречение на колегата от социалистическата група. Да, от 2015 се влушиха а, правата на човека в страната, но това ще помогне на дребния бизнес. Големите така или иначе получават визи за Европейския съюз. от тази гледна точка, мисля, че няма да е зле да помогнем на онези, които не получават достатъчно економическа подкрепа, а живеят от древния си бизнес. Благодаря. Обеден съм, че на срещите на докладците в Сянка всичко ясно се казва. Благодаря ти, благодаря на колегите. Благодаря, че сте тук в четвъртък по това време. Благодаря на докладчика. Крайният срок за измененията е 20 януари в 17 часа. 30 януари ще обсъдим измененията и след това на 9 февруари ще го гласуваме в комисия. Следващата точка е много важна също за различни от 24 до 26 точка, всичките свързани с обежище. Свържихме се с Европейската комисия. Um, ah, Случват се неща или не? Um, за секунда ще прекъснем. How many minutes? За колко минути да прекъснем? Извинявам се, но с ръце ми се маха и не разбирам. Добре, за кратка пауза прекъсвам. Sorry, this was not news about the next item. It was... Не бяха новини за следващата точка. Имаше изказване на комисията по предишната. Господин Шогор, ще изчакате ли комисията да каже няколко думи? Не знаех. Не знаех. Накратко по тази точка. Докладчикът още е тук. Да, благодаря, председателю. Съжалявам, че имаше объркване. Съвсем накратко искам да се изкажа по въпроса, свързан с Турция и модернизирането на митническия съюз. Аз съм от Генерална дирекция търговия, отговарям за звеното, което отговаря за отношенията с Турция. Първо искам да припомня, че Европейската комисия на 21 декември 2016 година прие предложение за проекто мандат за стартирането на тези преговори. Разглеждането на това предложение ще започне скоро в съвета с държавите членки. Внимателно следим и подготовката на доклада по собствена инициатива на Инта по тази тема. Що се отнася до проекто становището за вашата комисия, искам да засегна два въпроса. Чух само част от изказванията при пристигането си. Говореше се за правата на човека. Искам да повторя отново, че този аспект е изключително важен за Европейската комисия. Един от основните принципи и цели на тези преговори – ще бъде спазването на върховенството на закона, основните права и свободи. И това се предвижда и е записано в нашия мандат. Един друг аспект, който според нас е важен, пак за правата на човека и социалните права, тези преговори ще бъде свързан с намерението на Европейската комисия да включи в търговските отношения между нас и Турция специална глава за устойчивото развитие. Според нас, това е много важна част от преговорите. Що се отнася до визовите въпроси, които се споменаха или се споменават в проекто становището, Нека само кажа, че тук говорим за две различни начинания. От една страна имаме процес за либерализиране на визите. В нашите търговски споразумения ние не говорим за визи и не водим преговори по такива въпроси. Възнамеряваме да говорим за либеризирането на услугите, което липсва в търговския обмен между Европейски съюз и Турция, но това ще се направи отделно и отвъд процеса <clears throat> на разговори за либерализирането на визите. Правим така при всички трети страни, с които водим преговори. Мога да ви дам скорошен пример. такът преговори за премахване на визите с Украина, с Грузия, Молдова. И тези преговори текоха отделно от а, търговските преговори с тези три страни и продължават да текат. Така че ще продължаваме да говорим по тези въпроси като ги разделяме един от друг. Такава е практиката. Не исках просто да ви припомня а, за тази ни практика. Благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря а, за изказването. И така, колеги, за точки 24 до 26, те са много важни отчети от страна на Европейската комисия. Доколкото разбирам, комисията може да дойде в 16.50 най-рано, тъй като в 17.30 <clears throat> бе планирано това. Някои колеги искат да се отложи, но искам да кажа за онези, които са тук, че това е невъзможно, тъй като дневния ни ред е претоварен и тази точка трябва да бъде разгледана днес. Ще я разгледаме днес, свързахме се с комисията. Най-рано могат да бъдат тук в 16.50. Затова сега ще прекратя заседанието, ще направим една пауза за 20 минути. Моля да се върнете в 16.50, където ще започнем дебата. 16.50. Извинявам се за разместванията. Но тази точка трябва да се разгледа днес и точно по това време ще се разгледа. Моля, върнете се в 16.50.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

Um, so we said 1650, didn't we? Yes. Dear colleagues, we said we would resume... А, колеги, казахме, че ще подновим работа в 16.50, така че ако сте готови, можем да започваме.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 Uh, Колеги, моля да заемете местата си, за да мога да обясня след това как ще процедираме. Отново искам да се извиня на всички за промяната в графика. Това са важни теми, които ще обсъждаме в е, четвъртък е, след обед. Е, това не е много добре, но имаме много натоварен дневен ред, както ви е известно. Е, следващата седмица е още по-натоварен. Затова трябва да разгледаме тези точки сега. Благодаря ви за търпението. Ще разгледаме сега точки от 24 до 26. Господин Верви е на път. Господин Райен ще разгледа въпроса за преместването и презаселването и прехваленията по Даблин. Спомните се, колеги, че имахме дебат с представители на комисията по решенията за преместване и презаселване както и прилагането на изявлението Европейския съюз Турция и подновяването на дъблинските трансфери в Гърция. Ние редовно разглеждаме тези теми. Последното разглеждане беше на 17 октомври. Комисията сега ще предложи подновяването на поетапния подход на трансферите по системата Даблин от 15 март 2017 година нататък. Това беше прекратено от държавите членки през 2017 след две съдебни решения на Съда на Европейския съюз и на Съда по правата на човека. Също даблинските трансфери за Гърция ще зависят от преместванията от Гърция към други държави членки, така че ние ще обсъдим актуалното състояние в това отношение и ще обсъдим също и съвместния план за действие по декларацията ЕСА Турция. Ще разгледаме също въпроси, свързаните въпроси с мигрантите, нередовните мигранти в Турция. Не бива да забравяме, колеги, че Италия през последното три месече на 2016 година прие най-голям брой мигранти, общо 170 хиляди. Това е към 24 ноември. Ние сме обезпокоени от положението в Италия. Агенциите на Европейския съюз, държавите членки правят необходимото, за да подпомогнат Италия. В Гърция има много сурови метеорологични условия в момента и евродепутатите са особено загрижени. Предполагам, че господин Вервей ще се спре на този изключително важен въпрос в своето изказване. Съжалявам, че направих встъпителното ми изказване преди да пристъгнете господин Вервей. Радвам се, че вие и господин Райан вече сте тук. Първо господин Вербей. Тъй като сте тук, ще започнем с вас. Вие ще представите положението в Турция и Гърция за около 10 минути. След това ще дам думата на господин Райан който ще говори защо комисията подновява прехвърленията към Гърция по дъблинската система. След това ще чуем въпроси от залата. Започваме с господин Вервей. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на депутатите на Комисията по граждански свободи. На 8 декември Комисията публикува четвъртия доклад за напредъка в изпълнението на изявлението ЕСА Турция. Този доклад потвърждава тенденцията за постигане на резултати, въпреки огромните предизвикателства. Броят на пристигащите лица е низък, също и фаталните случаи в на море намаляват, но в доклада също се подчертава, че има и доста недостатъци и за това е необходимо да се подобри изпълнението от страна на всички заинтересовани страни на това изявление ЕСА Турция. постигнатото след сключването на споразумението 9 месеца след сключването му, можем да констатираме, че има значителни значителен напредък. 934 000 са пристигнали гръцките острови преди, а сега, 9 месеца по-късно, 25 000 са само, т.е. има съществено намаляване на броя. А, също а, загиналите и безследно из, след, изчезнали лица е намалял от 79 се... Um, and, and also, mentioned, uh, беше спомената Италия. Все още няма особени признаци за преместване на маршрута и използване в по-малка степен на маршрута в Централното Средиземноморие. са законно регистрираните молби за обежище Взети са решения за 8200 на първа инстанция с подкрепата на ЯЗО и между 2500 души са обжалвали решенията. И са взети решения по голям брой от тях. Продължиха връщанията, връщания към Турция. Има предвид но темповете са все още твърде бавни. От 21 март са върнати са 1240, т.е. много по-малко от очакваното. Искам да подчертая, Две конкретни неща за този период. Имаше ограничен капацитет от страна на ЕСА, въпреки че беше постигнат значителен напредък за подобряване на капацитета на първа инстанция, но на втора инстанция капацитетът все още е нисък. И второто, което наблюдавахме, е, че връщанията са сравнително малко на брой. И това не е достатъчно. Това означава, че докато се изясни, че дадено лице няма право на обежище, много е трудно да бъде издирено това лице. Може да не звучи добре, но така стоят нещата. Това са някои от практическите тесни места, които сме констатирани. Нискието, ниският процент на връщане постави под натиск центровете за приемане на гръцките острове мигрантите, както и местното население на островите, нараз... все още се чувстват притиснати, има напрежение между двете страни. Това има сериозни последици за процеса на предоставяне на обежище. Има доста инциденти, свързани с сигурността, които прекъсват процедурите и това води до допълнително забавене и допълнително разочарование. Но това означава също, че условията, при които живеят е, мигрантите, ще го кажа дипломатично, но те не отговарят на е, изискванията в пълна степен. През последните дни сме свидетели на студено време, което създава проблеми. Има все по-нарастващо разочарование сред населението на островите, затова е и по-трудно да се решат тези проблеми, тъй като за да се решат тези проблеми е необходимо съдействието на местното население на островите. Председателят спомена студеното време. Ще се върна на този въпрос след малко. И искам да ви предоставя по-актуална информация по това. Всичко казано до тук показва, че са необходими допълнителни усилия, за да може да бъде поставена по-здрава основа споразумението ЕСА Турция. Прилага се плана за действие. Получихме обратна информация от всички заинтересовани страни. Основните действия включват подобряване на ресурсите в островите, решаване на проблеми на фазата на обжалване, подобряване на сигурността на островите, по-ефикасно връщане на онези мигранти, които нямат право да искат убежище. и гарантиране на адекватни центрове за приемане на островите. Също на последно място не е по значение ускоряване на презаселването. Необходимо е да се намали изоставането, натрупано през 2015 година, за да можем да се върнем към нормалното положение на островите до лятото. Продължи презаселването от турска страна според формулата 1 за 1 но все още остава слабо. Прилагането на инструмента са предоставени близо 2 милиарда. за реализиране на важни програми за създаване на мрежа за осигуряване на спешна помощ и социално подпомагане на беженците, осигуряване на образование за децата. Има седем основни показатели, които трябва да се изпълнят по отношение на визовия режим. Условията в е, Гърция сега са сложни поради, сложно, е, поради лошото е, време. Това допълнително услужава ситуацията, в която се намират мигрантите. Европейската комисия е в непрекъснат контакт с заинтересованите страни, с местните власти, с хуманитарни организации, в опит да се намери решение. Трябва да се прави разграничение между положението на континенталната част на страната и на островите. Относно континенталната част на страната, през последните месеци и седмици властите и партньорите, финансирани от ЕСА, са постигнали значителен напредък в подготовката за зимата, следвайки обичайните модели в северната част и западната част на страната приоритетно се предприемат мерки, тъй като там през зимата падат температурите. Осигуряват се отопление, топло облекло, изхранване, по-добри условия за живот на настанените там лица. Така че относително нещата тук са под контрол – не мога да твърдя, че всичко е прекрасно, но относително казано, нещата са управляеми под контрол. Около 700 души в момента все още се намират в лагери които а, са непригодени в достатъчна степен за зимни условия. Може би някои от тях вече са преместени днес към по-топли и по-добре осигурени места. На островите ситуацията в момента е изключително трудна и това се отнася в частност за леспос на останалите острови. Може да се каже същото. Там ситуацията изглежда относително под контрол, но има и такива, където има доста мигранти, които се намират в места за настаняване без адекватно отопление. Температурата, за щастие, малко се повиши. Това ще се констатира днес. Но остават още спешни въпроси за решаване. Що се отнася до Лесбус, доста действия се предприемат. И можем да кажем, че в Лесбус властите с наша подкрепа и подкрепата на нашите партньори са постигнали значителен напредък в решаването на ситуацията. Хората, които минават през обичайната процедура за обежище, са прехвърлени на континенталната част – Осигурени са допълнителни хотелски помещения и в едните дни очаквам да бъдат преместени още повече хора в хотели. Освен това, получихме разрешение да изградим временни жилища на някои места с подкрепата на Върховният комисариат по беженците на ОНЕ. Първата група мигранти вече се качва на пристигналия кораб за тази цел. И там могат да бъдат настанени около 300 души. Така че на Лесбос е, нещата вървят в вярната посока. В Сомос ситуацията за сега е най-сложна. Няма сътрудничество за приемане на хора извън центъра за приемане там нашите партньори се опитват да наемат хотелски помещения, които не са заети в момента, но съдействието до момента не е на лице. Освен това няма достатъчно място, където да могат да бъдат изградени бремени жилища. Така че трябва да се фокусира вниманието върху Сомос, за да се подобри положението на хората там. Съжалявам, че говорих по-дълго, но мисля, че въпросът за подобряване на условията е важен. Благодаря, господин Верви. Сигурно ще има и въпроси към вас. Благодаря за това представяне. Колеги, ще дам думата веднага на господин Раен, след което ще преминем към дискусия. Съгласни ли сте? Господин Раен ще бъде кратък. Ще има въпроси, така че е по-добре да говорите около 10 на минути, за да има възможност за въпроси и отговори. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Бих искал да добавя два доклада, прияти през декември. Единият доклад е във връзка с презаселването, а вторият е свързан с препоръките за прехвърлянето на мигрантите към Гърция. Първо във връзка с презаселването и преместването, комисията прие доклада за тези две форми на солидарност, които продължават да са наш приоритет в светлината на желанието за подкрепа на Гърция и Италия. Съвет през октомври отново повтори, че е необходимо да се отдели специално внимание на преместването на мигрантите, на най-вече на непредружените малолетни. Известен напредък бе отбелязан а, миналата година. Към 15 000 премествания бяха извършени през ноември. Това а, беше месеца, в който имахме пик на преместванията. Около 1000 месечно се преместват а, в Гърция. Увеличиха се и преместванията в Италия. Броят през ноември и за Италия бе най-високия възможен. Към 8000 човека бяха преместени от а, началото на процедурата, която започна през септември миналата година, до вчера. Преминахме прага на 10 000 човека, така че тази положителна тенденция продължава. Това, което се вижда от тези цифри е, че а, все още сме далече от цифрите, по които се договорихме през септември 2015 година. Но въпреки това е важно да се подчертае, че тази положителна тенденция продължава да се потвърждава и да се увеличава, което е добре дошло. Разбира се, необходимо е да положим допълнителни усилия, да се превъзмогнат, например, проблемите с логистиката, практическите проблеми. Необходимо е да се увеличи също така желанието на държавите членки да приемат бежанци в рамките на тяхното преместване. В препоръките си комисията коригира целите – които се считаха за нереализируеми по отношение на преместването. Сега смятаме, че е, е реализируемо да преместим всички мигранти, които отговарят на условията до септември 2017 година. В септември 2017 година трябва да приключи процедурата по преместване като цяло. В препоръките е, се казва, че държавите членки трябва да преместят поне 2000 е, бежанци месечно от Гърция и 3000 от Италия до април. А за периода след април месец е, цифрите се увеличават. Ако успеем да изпълним тези цели, ще успеем да преместим всички бежанци, ако разбира се поддържаме сегашния ритъм. Спестявам ви подробностите от доклада, но ми се искаше да очертая някои конкретни мерки, някои конкретни дейности, предприяти наскоро от Гърция и други държави членки. Мисля, че господин Верве описа усилията на гръцките власти по отношение на регистрирането на бежанците – биват регистрирани всички, които отговарят на условията за преместване. Има специално отделен персонал, който отговаря за преместването, така че целта от 15 000 премествания да бъде постигната. Бяха предприяти допълнителни мерки за решаването на проблеми, свързани с с времето относно преместването на непридружените малолетни. В това отношение резултатите са разочароващи. Към 500 непридружени малолетни едва бяха преместени. От Италия имаме само едно дете, което бе преместено. Така че наистина надяваме се, че преместванията на децата ще се възобновят колкото се може по-бързо. Относно ангажиментите, държавите членки се ангажираха да продължат с преместванията. За 20 000 е, допълнителни премествания имаме обещания от държави членки – в междувременно много премествания бяха извършени, като държавите членки обещаха да увеличат техния брой. Изключително различно е положението в различните държави членки. Някои от тях а, са преместили доста а, мигранти, допък, докато пък други а, почти не го правят. Относно заселването. това отношение резултатите са по-положителни. Повече от половината от местата за презаселване, които бяха одобрени през юли 2015 година, бяха използвани. Много от бежанците бяха преместени в тези места, основно от Турция, Йордания и Ливан. В рамките на периода обхвадан в доклада, цифрите достигнаха 3000 преместени мигранта от Турция. Но, както е, чухте от господин Верве преди малко, това отговаря на е, разпоредбите на изявлението на Европейския съюз и Турция. Всичко, разбира се, трябва да се вписва в ангажиментите поети през юли 2015 година, като тяхното прилагане трябва да приключи през ноември тази година. Това е относно преместването и презаселването. А, относно препоръките от Дъблин а, за Гърция, през декември приехме четвъртата препоръка. Тя се отнасяше до Гърция, но имахме и препоръка, която се отнасяше до Гърция и други държави членки. Съвсем накратко бих искал да припомня, че Европейската комисия започна този процес миналата година, защото от 2011 година бяха преустановени почти всички трансфери по смисъла на Дъблин от Гърция, което се отрази негативно на функционирането на шенгенската система. Създадоха се, се стимули за бежанците незаконно да се предвижват към други държави членки и се създаде така наречения вторичен а, поток от мигранти. Отбелязваме подобрение в Гърция. по отношение на институциите и правната уредба. Сега в Гърция има специална служба за убежищата. Персоналът на тази служба се отруи. Капацитета за прием на бежанци значително се увеличи на много места в Европа, особено ако сравним положението с това, което беше преди една година. Увеличен бе капацитета на комисията за разглеждане на жалбите. Състава на тези комисии бе разширен. Миналата година бяха внесени много корекции в това отношение, разбира се в положителна посока. Много бе направено във връзка с предоставянето на безплатна правна помощ. Предстои и създаването на специална правна система – която да предоставя правна помощ на всички търсещи убежище на гръцките острови, но и на тези, които вече са на континента. Това е подчертано в доклада на Европейската комисия. Има много пропуски в системата за обежищата в Гърция, например по отношение на качеството на центровете за настаняване. В доклада ще видите малко по-подробно това, което имам предвид. Господин Верве също засегна въпроса. Има някои уязвими беженци, като например непридружените малолетни. В това отношение трябва да се разгледа скоростта, с която се а, внася мобата за убежище и скоростта, с която тя бива разглеждана. Бих искал да добавя към препоръките, че Европейската комисия отбелязва усилията на Гърция по отношение на приема на огромния брой бежанци през 2015 и 2016 година. Бежанците продължават да прииждат Необходимо е да Гърция да прилага изявлението на Европейския съюз и Турция. Балканския маршрут бе, започна да се употребява от 2016 година. Увеличи се, увеличиха се и съдебните дела. Увеличиха се, извинете, и съдебните дела, заведени от бежанци. службата за убежище сега трябва да гледа много повече заявления на бежанци, отколкото когато и да било. По тази причина комисията препоръчва да не се стига до пълното преустановяване на действието на системата от Дъблин, а до постепенното и а, премахване. Тези, които са пристигнали в Гърция от средата на март нататък, ще могат да се възползват от това постепенно неприлагане на Дъблин. По-уязвимите бежанци не трябва да бъдат премествани, като не трябва да се извършва никакъв трансфер, ако гръцките власти не са дали съответните гаранции – че даденото лице, което бъде преместено, ще се ползва от всички предимства на европейското законодателство. Гаранции също така, че заявлението на това лице ще се гледа по-бързо. Както и гаранции, че лицето ще се ползва от определени приемни условия. ЕАЗО играе важна роля при контрола в това отношение, т.е. дали са изпълнени условията. Ние поддържаме тясна връзка с гръцките компетентни органи. Изискали сме от тях да ни представят доклад до средата на февруари за последващите стъпки които ние препоръчахме да предприемат. В този доклад ще видим също така а, каква форма ще имат тези гаранции. Изискваме редовен доклад от гръцките компетентни органи на всеки два месеца. Ще видим за бъдеще на какъв натиск ще бъде подложена Гърция през следващите месеци, през следващите години и тогава ще излезем с нови препоръки. Ще преразглеждаме вече разписаните и ако е необходимо, ще внесем корекции. Ще доизясняваме допълнително направените от нас препоръки и така нататък. И още един важен аспект, който трябва да спомена. В препоръката се посочва, че тези ангажименти се поемат не само от Гърция, но и от е, останалите държави членки. Държавите членки трябва да осигурят подкрепа на Гърция, като изпълнят обещанията по отношение на преместванията, обещанията дадени през септември 2015 година, нещо за което говорих малко по-рано. Но пък нещо, което може би Мартин спомена също така – подпомагането на гръцките компетентни органи от страна на хората от ЕАЗО, защото те имат нужда от подкрепа, най-вече на островите. Много благодаря. Започнахме тази точка, макар че много малко депутати могат да са тук. Благодарим, че са тук. Първа е колегата Пери. Благодаря. Благодаря и за двете представения. Имам няколко въпроса, които са свързани и само с Турция и Европейския съюз и с това, което каза оратора от комисията. През септември 2015 година вече имаше подготовка за зимата, имаше споразумение да се увеличи капацитета за временни подслони, като се задейства гражданската защита, където е необходимо. Задействан ли е механизма за гражданска защита, питам. Гърция ще увеличи капацитета си на 30 000 места, 20 000 е, Върховния комисар за беженците на ОНЕ. Какво стана с това <clears throat> споразумение, което бе голяма новина през септември 15. та След това балканските маршрути, ужасяващи снимки идват от Сърбия. Върховният комисариат каза, че ще увеличи местата на 50 000 по Западните Балкани. Не разбирам тогава защо хората спът навън в студената зима. Какво се случи? Бяха ни представени данни през септември 2015 и ни бе казано, че това е решено. Това са въпросите ми. След това към господин Фервай. Може ли да ми обясните, защо когато има споразумение за реадмисия с Турция, <clears throat> изпращате хора, които не са бежанци? Това са части от хората по островите. Защо виждаме, че връщанията вече почти са спрели? Говорим за връщания последните 9 месеца от 801 човека, ако не бъркам. Първите 400 бяха през първите 2 месеца и след това почти всичко спря. Какво и прави ЕКО? Като имаме предвид зимата, извършват ли се допълнителни дейности от тях? Към господин Райан за преместванията. Видях схемата Математическа е тази схема. Имаме толкова много ангажименти до септември, ако ги разделим на броя на месеци. 3500 март от а, Гърция и 1000 от Италия. Какво ще се промени сега, когато започне това? Математиката я разбирам. Как се стига до общата цифра за септември? Но какво ще се промени? Защо не се случва сега и защо приемате, че ще започне да се случва от сега нататък? И последния ми, последните ми два въпроса са за презаселването. В сделката ни с Турция първото изречение, което подписаха нашите лидери, беше да се спре незаконния път и да се замени той с законен. Виждаме, че тази част вече я няма но всъщност това беше първото в споразумението ни с Турция за преселването. След механизма един за един, броя на незаконните, които идват на островите, ще доведе до една голяма схема за преселване. Още няма законен път също така. И последен въпрос. Представителят на комисията повтори нещо шокиращо, което каза и комисаря Аврамополос. Той каза, че от 1 март трябва да започне връщането по Дъблин. Нека да гледаме реалистично. Виждаме какво случва в Гърция. Вие самия представихте всички пречки. От години не пращаме хора в Гърция, не от както сме подписали сделката с Турция, защото няма добри центрове за приемане. Мисля, че захранвате популизма, като обявявате новини, които всички знаем, че няма да се превърнат в реалност. Okay, thank you, I'm going to take everyone before uh, uh, Martin and... Преди Мартин и другия колега да отговорят, е, давам думата на колегите. Ана Гомеш. Ана, заповядай. Благодаря. Благодаря, че ни казахте, че броя на върнатите е незаконен и неморален. По незаконната и неморална тър... э, сделка с Турция е 1400 от март. 1240, извинете. Това повтаря това, което ви казахме ние на комисията и на тези, които са зад споразумението, а то е, че това е неефективно. Не само е незаконно и неморално, но и е неефективно. Ние го знаем, знаем го от снимките, които виждаме, ужасяващото, което се случва в центровете в Гърция, заради ужасните условия, при които продължават да бъдат хората там. И искам да попитам комисията. Комисията не се ли притеснява за последствията, за радикализацията, за това, че създава омраза у хората – ако аз бях едно от тези бежанци, щях да бъда много гневна към европейците, които ме третират така ужасяващо. Комисията не се ли притеснява? Как това всъщност е добре дошло в ръцете на радикалите? Какво прави Европейската комисия, що се отнася до преселването. Язитите, например. Ние с колегата Едена Озеро от април миналата година работим по въпроса. Миналия ноември бяхме в Гърция, видяхме, че 600 от 1700 бяха регистрирани но нито един лист не бе пратен на държавите, които искаха да приемат тези страни, включително Португалия. 600 пристигнаха, а другите хора остават там. Какво прави комисията, за да се погрижи за аязидите, например? Приемаме ли, че те са жертви на геноцид? Да. Защо тогава ги оставяме да са жертви на дискриминация, а не ускорим процеса и да ги преместим по-бързо? какво прави комисията. Писали сме до всички. Говорихме с комисаря, с всички комисари и нищо не се случва. Много е тревожващо това. Имахме представител на Върховния комисариат на ОНЕ, който каза, че Европа трябва да се подготви за нови вълни. Има хора, които трябва да бъдат премествани, но те ще станат много, тъй като нови ще дойдат. Какви са подготовките за това и как ще се справим с децата? Наричаме ги непредружени малолетни, но това са деца, които трябва да бъдат третирани като деца, а не да бъдат оставени да изчезват някъде или да бъдат експлуатирани или да бъдат използвани от а, престъпни мрежи. Ужасяващи са снимките, които виждаме от Сърбия. Както каза колегата, и аз се притеснявам, че нашето правителство, нашите институции захранват популизма и дори още по-ужасяващи неща, които идват след него. Okay, Благодаря. Сърджентини. You, Благодаря. Положението в лагерите в Гърция е Казахте субоптимално. Сега аз разбирам, когато искате меко да го кажете, ма има граница. Те не са субоптимални. Аз, че съм тук а, в пет и половина, не съм във влака за Амстердам, е субоптимално. Но да си в Гърция без никакво бъдеще и да замръзваш а, от студ, не може да бъде определено така имам а, проблем с това как се говори. От една страна не се казва истината, от друга страна има някакви пожелания за премествания и така нататък. И това не е полезно. Постоянно се говори, че заради сделката с Турция броя на пристигащите в Гърция е спаднал рязко. Е нещо неверно. Виждаме цифри. Комисарията показва, че от ноември 2015 година има спадане. Имаме само едно покачване, две седмици преди а, сделката с Турция и след това от ноември продължава надолу, когато държавите по Балканския маршрут затвориха границите. Т.е. това е тенденция от ноември 2015 нидерландски министр по миграцията каза дали ще издържи тази сделка не знам с Турция, но балкански маршрут е затворен и това ще ни помогне. Може да се използва тази сделка като пример за други сфери. Малтийският премьер каза, че приветства тази сделка с Турция като пример е, за други региони може да се използва тя, а това е опасно според мен. Един служител на комисията каза нещо на една среща, организирана от Софи Интвелд. Там служителя каза, че турците смятат, че тази сделка означава следното. Приемаме някой едно към едно, само ако лицето е на острова – това ще означава никой да не бъде местен от островите на континента. Може ли това да бъде записано някъде? Защото искам да разбера тази сделка с Турция. Държим ли хората в ужасно положение по островите, защото иначе Турция няма да ги вземе? Това звучи много мръсно. Що се отнася до връщанията по Дъблин? Само онези, които са пристигнали март 2017. Т.е. говорим, че по-късно през годината, някъде лятото или след това, няколко човека, които може би ще се квалифицират за връщане в Гърция, ще бъдат върнати. Защо? И защо говорим толкова много и го раздухваме по медиите? Такъв тип говорене не помага нито на Гърция, нито на гражданите в Съюза. И мисля, че Кати Пири е права, като казва, че това няма да се случи. И отново съдър ще каже, положението в Гърция е такова, каквото беше преди няколко години и не отговаря на, дог... на договора за правата на човека и всичко ще започне отново. Виждаме, че това се задава и защо го предлагаме тогава? Ние в Нидерландия връщахме лица в Германия. Не сме дори мили един към друг и това не помага. 2700 човека са били преселени от Турция. За какво говорим? Къде са безопасните маршрути? 2700 човека. А говорим за 20 хиляди в европейските държави членки, които са се разбрали за това. 2700 души нямат нищо общо с това. Хората да смятат, че трябва да стоят в лагерите в Турция. С пари няма да се реши това. С бъдещето на децата ти ще се реши. Иска ми се Европейската комисия да ни обясни как така са толкова ниски цифрите за преселването а не е само, че приемаме хора, когато има връщане едно към едно, защото цифрите не се напасват. Не можем да си мечтаем, не може да забулваме истината с меки думи, защото това няма да реши тази криза на бежанците. Аз бих я нарекла политическа криза. Господин Ленард, заповядайте. Благодаря. Никога не бих казал, че когато с Аржентини е тук, положението е субоптимално, но аз така мисля. Сега, затварянето на границите, турската сделка, кое е било причината за намаляването на пристигащите в Гърция, не знаем. Но това, което не можем, по което не можем да спорим, е броя на лицата, които загинаха в опита си да стигнат до Гърция. Това е въздействието на тази изделка, според мен. И това е пример и за други сделки в бъдеще, особено когато говорим за Средиземноморието. В тази зала а, има различни мнения за турската сделка, но ако има такава сделка, имаме такава система, то поне трябва да направим така, че условията, при които изпълняваме условията на сделката, да са оптимални. Четах предишни доклади на комисията. 16 000 души има на а, островите. Там има място само за 8 000. 1200 чакат. Има много непридружени. Центровете санитарно са ужас. И това беше преди зимата. Та ако искаме сделка с Турция, трябва да направим така, че условията, при които приемаме бежанците, са много по-добри. Това се отнася и за дъблинските трансфери към Гърция. Ако не се подобрят условията, ще е нереалистично да се мисли за преместване или връщане на хора в Гърция по регламента Дъблин. Не знам дали е правно възможно, но може ли това да е направено само за онези европейски държави, които са запълнили квотата си по обещанията си за преместване, така че един вид да им дадем стимул да работят? Защото ако погледнем цифрите за преместване, изоставянето е голямо. През септември 2017 година ще изтекат двете години. Ако направя сметка с препоръките, и начина по който нещата вървят, ще се окаже, че сме преместили 33 000 до септември, макар че 100 000 бяха предвидени в решението на съвета. Вие казахте, ако помня точно, ако използваме тази основа, всички, които могат да бъдат преместени, ще бъдат преместени е, има разлика между 33 000 и 100 000. Тази разлика не я ли виждаме? Може би сме преувеличили броя на бежанците, които трябва да бъдат преместени, или има много хора, които са в Италия и Гърция, които сега в момента обаче за нас не могат да бъдат преместени, не отговарят на критериите. Благодаря, госпожа Ламбард. Благодаря. Имам и аз доста въпроси. Един от тях е свързан с координацията. ЕКО работи, Върховния комисариат на ОНЕ работи, гръцкото правителство работи. Как се координират тези органи? Сигурни ли сме, че има допълнимост на работата им, а не застъпване и дублиране на функциите? И че няма пробойни. Част от е, новините, които идват до нас, е, показват, че независимо какъв е меморандума за разбирателство, той явно не работи е, в полза на Гърция или пък в полза на търсещите убежище. Парламентът настоя хората да бъдат преместени от островете – тъй като натискът там е голям, знаем какви са проблемите, чухме ги и днес, що се отнася до политическите проблеми или трудности, да не говорим за физическите. След това възниква въпроса, ако ги преместим от островите на континента, смятаме ли, че ще е удовлетворително тези хора да бъдат настаянени в жилища без отопление? В а, фабрики, които са произвеждали муниции, където не може нищо да се построи, тъй като има проблеми с сигурността, или други заводи и фабрики и промишлени сгради, където няма отопление. На места има благотворителни организации, които помагат, на други места не гръцката, гръцкото здравоопазване не може да поеме този товар. Аз а, съм комиста по заедостта и съм писала доклад а, по този въпрос, така че знам какъв е натиска над гръцката здраво, здравна система. Удовлетворени ли сте също така от това, че средствата, които се използват, се използват адекватно, за да има добро покритие и ако няма, как се запълват тези пропуски. Има ли държави членки, които са проявили желание да помогнат, така че да има по-бързо преместване? имайки предвид случващото се в Гърция, или държавите членки си седят и си развяват краката, защото никой не ги притиска. Средствата, които се разходват в Гърция, са значителни. Удовлетворена ли е комисията от контрола върху тези средства? Използват ли се средствата надлежно? Или пък смятаме, че има средства, които не знаем къде са отишли. Що се отнася до процеса при пристигане, когато трябва да се види дали е допустима молбата. Има хора, които са били върнати от Гърция, които имат семейство или член от семейството в Европейския съюз и по Дъблин всъщност би трябвало да могат да се присъединят към семейството си, а се оказва, че те са били върнати. Така че, що се отнася до процедурата за допустимост, може ли да има яснота? Кога започва процеса за предоставяне на обежище, ако се вземат решения за допустимост, които след това блокират пътя на хората и те не могат да поискат обежище или да упражнят правото си на обежище. Благодаря. Благодаря ти, Джин. И накрая госпожа Витберг. Ако някой друг иска да думата да каже, Биргите, искаш ли? Заповядайте, вие сте последни оратор. Herr Фана. Благодаря. Споразумението Европейския съюз е, Турция не задейства от самото начало. Болшинството от е, а, членовете искат е, да бъде замразено това споразумение, тъй като струва милиарди евро. И примахването на ограниченията за визите също поставя проблеми. Знаем, че броят на мигрантите е намалял през Турция, но те намират други пътища за стигане до Европа. има увеличаване на населението в Африка, което ще постави под още по-зелен миграционен натиск Европа. Ще подпишете ли споразумение с Либия? Това ли е следващата стъпка? Аз не считам, че трябва да сключваме каквото и да е подобно споразумение, защото хората намират други пътища, други маршрути, за да достигат до тук. Е, Европейския съюз е, не е подготвен за случващото се. Считам, че споразумението с Турция е начин за оказване на натиск от страна на Турция и трябва да му се сложи край. Изказалите се преди мен е, говориха за данните, които цитирахте от април 3000 от Гърция, 1500 от Италия и прочие. Всичко това звучи добре, но обсъждали ли сте тези въпроси с държавите членки? Имат ли те желание да приемат всички тези мигранти? Из... Изяснили ли сте този въпрос с тях? Подновяването на трансферите по Дъблин за Гърция – преди 6 години ние започнахме да говорим за това изключение за Гърция, да не бъдат пращани тези хора в Гърция. Гърция изпитва сериозни проблеми. Помислили ли сте за това? Председателят. Ще дам отново думата на господин Райан и господин Верви. Благодаря за поставените въпроси. Ще се опитам да им отговоря. Първо, какво става с ангажиментите, които бяха прияти през 2015 година от капацитета за приемане. Вие правилно подчертахте, че тогавашният ангажимент беше да се създадат 30 000 в Гърция и още 20 хиляди по линия на Върховния комисариат за бежанците. Около 55 хиляди места могат да бъдат осигурени чрез наемането им. Тоест е направено много а, повече от а, първоначално поетите ангажименти на времето. Механизма за гражданска защита тогава беше активиран. Бяха осигурени а, палатки, провизии и прочие. Финансирането беше увеличено в голяма степен ЕКО и партньорите му са финансирани с 200 милиона. Комисията осигури около 350 милиона спешна помощ пряко на засегнатите страни, както и беше осигурен и друг хуманитарен достъп. И мога да кажа, че към момента липсата на оборудване или на средства или на хора, партньори, които да работят, не съставляват проблем. На континента не твърдя, че всичко е съвършено, но мисля, че положението там е относително под контрол. Проблемът на островите е липсата на пространство. От март миналата година ние настояваме, че е необходимо да има повече капацитет за приемане на островите. Това се оказа доста сложно поради съпротивата на местното население. Това е въпрос, който не може да бъде реализиран. Могат да се използват хотелски стаи. Не искам да говоря за въпроси, които не са ми достатъчно добре известни. Това, което казахте за балканския маршрут, например, е въпрос, с който не съм запознат в достатъчна степен. Друг въпрос е отнася се до връщането на бежанците, защо някои не се връщат. Това зависи от правната рамка, която е в действие в Съюза. Онези, които нямат статут на беженец, например. И това може да се установи а, чрез интервю, взема се решение на първа инстанция, след това може да има обжалване и всичко това отнема време. Така се задръства системата. Така че по правни съображения е трудно връщането да става бързо. Споменах освен това, че полицията има проблеми с откриването на лицата, които подлежат на връщане. За да имаме добра политика на връщане, ние трябва да имаме капацитет. Такъв капацитет не е на лице. Има доста съпротива на местно равнище. Според мен е е изключително важно да има такава подкрепа. Необходимо е да има канали за връщане на онези, които нямат статут на беженец. Какво прави ЕКО? Аз не съм част от ЕКО, но ЕКО е структура, с която работя в тясно сътрудничество. Колегите от месеци финансират партньори, координират с Министерството на миграцията, с различни партньори. Беше поставен въпроса кой какво прави, за да могат да бъдат запълнени празнините. Мога да ви уверя, че ЕКО е изключително активна в това отношение. Не искам да избягвам отговорност, но проблемът не е толкова до финансирането и на липса на оборудване, а по-скоро до пространство. Ако трябва да монтирате един контейнер, ви е необходимо място. И трябва да, ако трябва да а, платите а, за хотел, но никой не предлага хотелски стаи за тази цел, не може да направите много. Бяха направени а, доста изказвания, които а, не мога да коментирам. Те изразяват а, твърди убеждения, така че едва ли ще мога да ги променя. Но би казал, че не бих искал да а, съдя кое е вярно, кое не, кое е правилно или не. Това, което става на практика, както вече казах, е, че всеки търсещ обежище, независимо от коя страна идва, има право да кандидатства за, обо... за обежище, да бъде интервюиран, има право на обжалване, мнозина обжалват. И честно казано, доста хора сред тях могат да останат след обжалването. Така че да се твърди, че е незаконно, според мен, е малко пресилено казано. Миграционната служба на Гърция, ЕАЗО и други спазват европейската правна уредба в това отношение. Относно това какво става в комисията. Аз не искам да назовавам конкретни държави, но основната причина в отговор на вашия въпрос, защо отнема време за преместването на хората, дори след като държавите членки са се съгласили да ги приемат, е защото някои държави членки, аз тук няма да назвавам отделни държави членки, така че някои държави казват, изчакайте с изпращането на тези лица, докато не осигурим необходимото настаняване за тях. От една страна има съгласие за пре Местване в рамките на два месеца, но това не става и това не се дължи на нас или на а, миграционната служба на Гърция, а поради а, това, което правят държавите членки. Нека да сме наясно по този въпрос. Друго доказателство е, че нямам кариера в политиката. Аз нямам такива амбиции. При политиката се подхожда по друг начин, а аз се занимавам с нещо друго, е именно решаването на кризи. И се опитвам да не объркам нещата. Аз вече казах, че ситуацията е под оптималната. Това беше дипломатичен начин да се изразя, но аз не съм политик. Отново го казвам, аз се опитвам да решавам проблеми. Дали споразумението Европейския съюз Турция или нещо друго доведе до намаляването на бройката на пристигащите. Трябва ясно да кажа, а, ние вече сме представили резултатите. В контраст на казаното от вас, трябва да кажем, а, че пристигането през ноември, е, декември, януари, февруари и март бяха изключително високи. Изключително високи. И сега е, има спад, а, е, защото сме в зимния сезон. За този период, е, за месеците, които споменахте, около 400, 4000 души дневно пристигаха на островите. През седмиците, преди сключването на споразумението с Турция, пристигаха ежедневно 1700 души. 1600 през първия ден след споразумението, 1500 след втория ден и след това а, спадна до 1050 а, и това ниво се запази за дълго време. Вие използвахте различни квалификации, но според мен споразумението е с Турция значително допринесе за намаляване на броя на пристигащите. Вие може да застъпвате различни мнения, да имате по-различна оценка, но това е моето мнение. Имаше въпрос за това дали хората могат да бъдат премествани на континента. Има такива премествания. Тези, които се преместват на континента, са лица, за които властите са преценили, че или са уязвими, или пък за да се съберат с други членове на семействата си, няма да бъдат връщани в Турция. Това отговаря и на друг въпрос, който беше поставен. През последните месеци 3 хиляди и половина души са били преместени на континента. При сегашните обстоятелства ние правим максималното, за да могат а, хората, които, за които има основания да бъдат приместени на континента. Мигрантите, не беженците, които нямат основание, ако трябва да ги върнем в Турция, Турция ще приема само такива, които са от островите. Такива са реалностите към момента. Госпожа Сержантини. Да, може да видите кога някой пристига. Вижда се, кога те пристигат на острова. Защо това не е достатъчно? Вие говорите за ограниченото пространство на островите, разбирам това. Но е много по-лесно хората да бъдат заедно на островите, вместо да се преместват на континента. Ако Турция иска да приема а, хора, които пристигат на островите от определена дата нататък, аз не го разбирам много но ние, когато преместваме хора от а, а, островите а, на континента, когато има основания за това, защо не се прави? За мен, както и може би за комисията като цяло, няма да има проблем от наша страна да кажем, ако е ясно, че дадено лице е е регистрирано след 21 март на остров. Има свалени пръстови отпечатъци, може да се установи самоличността му. За, мен, за нас това е окей okay и ще разреши доста проблеми. Днешните реалности обаче са такива, че тези хора не могат да бъдат върнати в Турция. Може да се правят различни оценки. Може да кажете, да, ние можем да ги върнем въпреки това на континента. Това е позиция, която може да застъпвате. Аз не я оспорвам. но а, идващите след това а, мигранти могат да се кажат, аз ще стигна до острова и бързо мога да достигна до континента и може би няма да ми върнат в Турция. Това е проблемът. Съжалявам, Клод, че трябва да го кажа отново, но не става къде точно пристигате, на каква дата, а защи, дали сте физически на острова, иначе Турция няма да ви вземе обратно. Турция казва на Гърция или на Европейския съюз къде могат да се настаняват лица преди да могат да бъдат върнати. Аз нямам предвид, че трябва да игнорираме това. Не е това, което искам да кажа, но искам да разбера защо не ги преместваме, ако сме регистрирали факта от тяхното пристигане преди или след определена дата. Да, права сте, така е. Ние водим разговори с Турция Тези разговори продължават, за да видим дали ще е окей okay тези хора да бъдат преместени на континента и да бъдат върнати, но все още не сме стигнали до окончателно решение. Това е положението. Имаше също коментар, че има доста малко на брой премествания по схемата един срещу един. Господин Райан току-що каза, че има и други начини за преселване, но може би той ще коментира това по-късно. Имаше също въпрос, но искам да кажа при това, че съм съгласен изцяло цяло че трябва да се опитаме да подобрим условията, при които се приемат и настаняват беженци, мигранти на островите. Не става дума, че нямаме достатъчно средства или енергия, а отново подчертавам, че не липсва място – Освен това за завишени прогнозите за онези, които могат да бъдат преместени. 6000 за Гърция е бройката, която беше определена. Това беше преди влизането в сила на споразумението с Турция. Впоследствие броят на пристигащите спадна и то чувствително. За това намаля и броя на хората, които имат право за преместване, на преместване. Това е отговорът на въпросът ви. Много важен е въпросът за координацията. И е важно да подчертаем, че става дума за държава членка на Европейския съюз. И когато организираме работата, трябва да разчитаме в голяма степен на координацията с местните власти. Ние се опитваме в максимална степен да окажем подкрепа на Гърция в тези усилия, ЕКО се координира както със своите партньори, така и с Министерството по миграцията от наша страна. Ние се опитваме да подпомагаме този процес. Знаете, че има разпределение на работата. Ние по-в малка степ степен отговаряме за хуманитарната помощ пряко, тъй като с това се занимава а, ЕКО. Дали е възможно да бъдат преместени а, хората в неотоплени фабрики? Не. Това, което наблюдаваме през последните няколко седмици, е преместването на а, хора ако видим какво беше положението, преди няколко месеца имаше много хора в Идомени и те бяха преместени, имаше много критики. Те бяха настанени в складове, в други помещения, но сега се опитваме там, където е възможно, да подобрим условията в съответните помещения. Ако това не е възможно, да се опитаме да преместим хората от там. Това са усилията, които се полагат. Около 700 души все още не са преместени. Това беше ситуацията към вчера. Имам предвид, че ние, както и партньорите от ЕКО, се опитват да ги преместят в по-добри условия. относно трудностите, пред които е изправена здравеопазната, здравеопазната система на Гърция. Осигурява се спешна помощ за здравеопазването в Гърция. Дали държавите членки правят достатъчно за преместването? Аз отново ще се изразя дипломатично и предпазливо. Те правят повече, отколкото правеха преди. Както каза и Райан, има около хиляда премествания на месец. Искаме да се увеличат на 2-3 хиляди. Дали това е обсъдно с държавите членки? Това, което мога да кажа от моя страна, че това е предвидено в плана за действие, одобрен от Европейския съвет. И се надявам, че държавите членки ще направят необходимото. Дали процедурите за достъпност блокират събирането на семействата? Както казах, практиката към момента е онези лица, които имат право да бъдат събрани с личните на семейството, се отделя, така че не се блогира процедурата за определение на допустимостта. Не съм запознат с това дали трябва да има или не споразумение с Либия. Няма да коментирам този въпрос. Мигрантите намират други пътища към Европа, казахте. Несъмнено трябва да се има предвид, че хората са изобретателни. И хора, които традиционно са ползвали маршрута през източната част на Средиземноморския басейн към Гърция, продължават да го правят. макар че е спаднал броят е, на лицата, ползващи този маршрут е, от 26 000 на 9 000. Но ако видим е, състава на хората, кои, групите хора, които пристигат, трябва да кажем, че има голямо разнообразие. Ще спра до тук just, uh, we were to hmm. wrap by yeah. 6.13. Not yeah. these people have got to get trains and uh, planes and so on. Understood. Ще трябва да uh, поприключим, защото хората имат самолети, които трябва да хванат, но наистина благодаря ви. Благодаря ви. Мисля, че Мартин отговори на по-голямата част от въпросите. Не мисля, че имаше много въпроси, които останаха без отговор. Необходимо е да реализираме амбицията, която имахме за броя на преместванията и да изпълним решението взето през септември 2015 година. Това е в отговор на въпроса на госпожа Пост. А на въпроса на господин Ленърс, дали сме подценили броя на хората, които подлежат на преместване, бих искал да кажа следното. През септември 2015 година съвета се опита да направи някакви прогнози и е, създаде няколко категории хора, които е, подлежат на преместване. Но ако не напълните чашата догоре, няма да може да я изпиете. Това се прилага и тук. И това обяснява защо Европейската комисия коригира целите в рамките на последните препоръки, които издадохме. Коригирахме целите с оглед на броя на хората, които смятаме, че отговарят на условията за преместване. Имаше няколко въпроса, ако не се лъжа отново от госпожа Пост и господин Ленард, за начина Кети Пери, казва председателят. Аха, извинявам се, извинявам се. Тя е докладчик за Турция, уточнява председателя. Um, how do, how do we reconcile... Добре. Та... Как да осигурим еднакъв прием на бежанците в центровете за настаняване? Комисията смяташе, че трябва да подновим трансферите и за това подчертахме, че гаранциите за условията на прием трябва да се отнасят до начина по който бъде прието и настанено съответното лице. Тоест Гърция трябваше да даде гаранции, че всяко лице, което бъде настанено там, ще бъде настанено на място, което отговаря на определени стандарти. Мисля, че това може да се направи в съответствие с европейското законодателство. Имаше един по-общ въпрос но мисля, че Мартин до известна степен отговори на него, а именно защо броят на презаселванията е толкова нисък. Този въпрос възниква и в друг контекст. Um, uh, I, I, I think the the best answer to the question uh, overall is to say that Мисля, че най-добрият отговор би бил следният. Държавите членки и Европейския съюз не бяха толкова щедри по отношение на местата за презаселване. Да, това е един индустриализиран свят. Но място има. Освен това, молбите за обежище се подават спонтанно на различни места в Европа. Но в Австрия, САЩ, Нова Зеландия имат лукса да решават по какъв начин да изпълняват международните стандарти. И с това мисля, че отговорих на въпросите, които не получиха отговор от господин Верве. Аз зададох въпрос за средствата. Удовлетворен ли сте от начина по който се разходват те? Отговор. Ами по този въпрос Бих искал да кажа, че не разполагам с необходимата информация, така че да ви отговоря. Предпочитам да не ви отговарям. Um, I can certainly uh, come back uh, to the Secretariat uh, with uh, somebody that you could, you could speak to in, uh, in our... Със сигурност ще предоставя на секретарята ви името на човека, с когото може да се свържете по темата. Да, и аз не мога много да кажа в това отношение. Но има някои гаранции. В хуманитарната служба има модел, който се използва като пример, като модел от страна на партньорите, за да може да има известни стандарти в отчетността. Т.е. следваме нормата, която следва и хуманитарната служба на Европейската комисия. Генерална дирекция ХОМ също прилага стандартните си процедури. Както всички европейски средства, които се разходват, така и тук трябва да има отчетност. Може би малко рано на този етап да се прави оценка на отчетността. Но не трябва да се стига до дублиране, трябва да подобрим координацията, както правилно посочихте. Може би не аз съм този, който трябва да го каже, но може би е малко трудно за финансовия отдел да предостави отговор. Perhaps, Claude, just one additional point uh, because I think I, I uh, over... Да добавя нещо, Клод. Забравих да отговоря на един въпрос, ако не се лъжа, зададен от господин Ленардс. Идеята за разрешаване на трансфери по смисъла на Дъблин от държави членки, които предлагат и е, място за заселване. В това е чара. Комисията смята, че не може да се търгува и да се преговаря с правните стандарти. Държавите членки са длъжни да спазят ангажиментите, които са поели. По същия начин се очаква Гърция да прилага принципа на правовата държава и да приеме прехвърлянето на мигранти. Това също е в съответствие с европейското законодателство. Uh, Скъпи колеги, преди да се втурнете към изхода, бих искал да кажа, че нито един от докладчиците по досиетата не присъстваше в залата днес. Затова искам горещо да благодаря на тези членове на парламента, които са в залата, защото наистина това бяха важни въпроси. Тъй като тук е засегнато и хуманитарното измерение – Благодаря а, на всички ви. Благодаря на представителите на Европейската комисия. Както казахте и последния път, а, необходимо е често да обсъждаме въпроса. that uh, link because we need an трябва да поддържаме връзка. Координаторите също ще обсъдят въпроса и практическите му аспекти. Отново бих искал да благодаря на всички за днешната дискусия и за това, че засегнахте хуманитарното измерение. Отново ви благодаря за това, че а, останахте в залата. Следващата среща ще е учредителна, ще се проведе на 23 януари. Какво значи учредителна? Среща това значи, че ще учредим нашата комисия. Така че, моля ви, не пропускайте това заседание. На 23 януари. Благодаря ви, че останахте до края на заседанието. Точка разни, някой да каже нещо по нея. Не, закривам заседанието.